Председателят, госпожи и господа, моля заемете местата си. Сърдечно ви приветствам с добре дошли на следобедното ни заседание, което провеждаме съвместно с подкомисията по правата на човека, както и с делегацията на Европейския парламент за връзки с Русия. Радвам се, че сред нас е председателят на тази делегация, господин Отмар Карас. Господин Стоцман, бихте ли се погрижили за това сътрудниците ви да запазят тишина? Ви... ich freue mich, dass wir Michael Khodorkovsky hier haben. Радвам се, че сред нас е Михаил Ходорковски, основателят на движението Отворена Русия. Господин Ходорковски вече имаше възможност да се срещне неофициално с нас в Страсбург. Важно е да заявим спрямо него, че злоупотребата със съдебната система, така както бе извършена в неговия случай, за нас не е приемлива. Постановяването на подобни присъди, а именно лишаване от свобода, по начина по който това бе направено в неговия случай, за нас не е приемливо. Такова е и мнението на Amnesty International, която квалифицира господин Ходорковски като затворник по силата на убежденията си, затворник на съвестта. Между 2003 и 2013 година той се намираше в затвора и в трудов лагер. Радваме се, че след освобождаването си намерихте сили, събрахте кораж да продължите работата си за гражданското общество в Русия, най-вече чрез основаването на движението Отворена Русия. Отношенията ни с Русия в момента са от критично значение, като се имат предвид събитията в някои съседни държави на изток от Европейския съюз, като Молдова, Украина и други. С интерес ще изслушаме вашето виждане по този въпрос. Най-вече вашата оценка на събитията в Русия. Доколко смятате там има възможности за развитието на демократични движения, доколко има възможности за сътрудничество с Русия, доколко има възможности за оцеляването на гражданското общество в Русия. Господин Ходорковски, имате думата. Благодаря вас. Много благодаря, господин председател. Уважаеми приятели, благодаря ви за това, че се съгласихте да ме изслушате. Бих искал да изкажа своите впечатления относно онова, което се случва в международен план и във връзка с моята страна. Днес Системата на общата европейска безопасност се изправи пред най-сериозното предизвикателство след края на Втората световна война. Откритата анексия на Крим от страна на Русия и слабо прикритата анексия на части от югоизточна Украина е, приличат много на това, което се случи след Ялта. 70 години след Ялта е, ставаме свидетели на нарушаване на спокойствието, което имахме в последните 70 години. Но една страна, нито една страна, по-скоро която създаде системата на Ялта и Потсдам, не наруши консенсус след Потсдам. Войната не може да бъде способ за решаване на териториалните спорове в Европа. И тук не става дума за това дали конкретният случай е справедлив или не е справедлив. Руската власт отвори котията на Пандора и освободи една заплаха, която неведнъж в миналото е разрушавала европейския континент. Моята страна повече от други е по-уязвима, когато става дума за териториални претенции. Символично е, че онова, което започна в Крим и завършва в Крим. Целта на Кремъл е да преобърне геополитиката. Кремъл иска да се върне в една зона на геополитически комфорт, при който нищо не може да заплаши режима. Режима на Путин иска да се върне към съответните келски е, споразумения без третия пакет обаче. Става дума за събитие, което се случи 15 години преди падането на Берлинската стена. Кремъл иска да се върне към политиката на мирно съществуване, но без да се бъркат в вътрешните му работи. Тоест, Крим иска да може да прави каквото си иска в онази зона, която счита за своя зона на влияние. И не може да става дума и за човешки права. Колкото и да е старомодна тази доктрина, тя представлява сериозна опасност за Европа. В момента Русия разполага с огромен военен потенциал, достатъчен за унищожаване на всичко живо. Ако някой е забравил за този факт, Кремъл винаги е готов да му напомне за това. Този огромен военен и стратегически потенциал без съмнение ще продължи да съществува за напред и то е под контрола на хора, които имат изключително ниска политическа и морална отговорност. Ето защо няма лесен изход, няма бърз изход от настоящото положение. Макар, че агресията срещу Украина не отговаря на международното право, Европа се опитва да намери компромис с Кремъл защото альтернатива на този компромис би била световна война. Това е обективна реалност и няма как да я загърбим. Както каза известния руски политически деятел на 20 век, има компромиси и компромиси. Ако се опитаме да атакуваме Кремъл, ще доведем много е, по-бързо нещата до война. Кризата в Украина не е само местен конфликт. Това е едно компрометиране на старите политики спрямо авторитарния режим в Русия. Като последица от тази криза се появи нова гореща точка в Европа. За сега тя е концентрирана само в югоисточна Украина. Този конфликт има местен характер, но той ще бъде местен само докато настоящите политически условия в Европа останат същите. И при настоящото съотношение на силите между Русия и Запада. Само, че това равновесие на силите е по-скоро променливо, отколкото константа. В Кремъл и около него все повече хора разчитат на бързия залез на Европа. В, и като последица от мащабната економическа криза. Кремъл, например, се надява, че ако Великобритания напусне ЕС или ако една от страните от Шенген изпадне в дефолт, това ще доведе до разпадане на еврозоната и в Европа ще има сериозни противоречия по линията север-юг и изток-запад. Ето защо в такъв случай ще бъдат положени всички усилия, за да може разделението в Европа да бъде по река Висла и Одра. Ясно е, че Кремъл не е само, че чака сериозна криза в Европа. Кремъл е готов да работи активно, за да възникне такава криза. Без значение факта е, че една нова глобална економическа криза просто ще убие руската економика. Освен това, под натиска на някои определени хора, Кремъл ще се опита да разруши Европа до толкова, доколкото може. Идеите на Троцки за постоянната революция, само че сега с нова окраска, стават популярни отново в Кремъл. Те крият заплахата за създаването на нов крайно десен интернационал, който би обединил всички реакционни и антилиберални сили в Европа. Всъщност, общо взето, Путин вече започна да води психологическа е, война с Европа. Чрез нарастването на неговото е, пропагандно и агентурно влияние. Ето защо Европа ще трябва да събере много сили, за да се пребори с него. Това е нова студена война и тя не се разгърна само в рамките на една година. Битката в Украина не е за територия, не е за или против възстановяването на влиянието на Русия. Това е война, която не засяга толкова интересите на Русия, а интересите на една група хора, които са хванали здраво властта в Русия. Това е борба за или против върховенството на закона, за или против свободата, за или против правото на хората, за или против европейските ценности. Имаме ли надежда да се справим с тази заплаха? Има и тя се крие в самата природа на руската бюрокрация, която като цяло е рационална и аполитична. В руския истаблишмент има много трезво мислещи хора, хора, които са ориентирани към европейските ценности. Днес тези хора обаче трябва да се подчиняват на политическата воля на едно корумпирано мълцинство единствената цел на това малцинство е да съхрани властта. Многото хора, но мнозинството в елита на Кремъл разбира, че това малцинство води страната към катастрофа. Не трябва обаче да допускаме Русия и целия останал свят да падне в пропаста. Това е задача на всички. Днес в Русия на практика имаме неототалитарен режим. Там няма място за различни виждания и съответно в руската опозиция има едно разочарование и отчаяние. Днес в Русия няма място за законна опозиция. Целта на опозицията в Русия обаче в момента не е да дойде на власт. За момента тази идея, тази цел няма как да се осъществи. Целта е да се опита да удържи Кремъл в неговия стремеж към постоянно противопоставяне. Тази опозиция и нейния успех ще зависят от нейните принципи и от това доколко има баланс в Кремъл и извън Кремъл. Днес битката не е само за Русия, а и за цяла Европа. И ето защо опозицията трябва да бъде сериозно подкрепена. Истинските руски патриоти какво могат да очакват от Европа? Би било добре европейската политика да е умна, честна и диференцирана. Когато говоря за това, че Политиката на Европа трябва да е умна, имам предвид реализма и разбиране за това, че Русия и Путин не са едно и също нещо. Путин рано или късно ще си иде, а Русия ще остане. И за нея ще бъде необходимо да се намери място в една по-голяма Европа. Това място след падането на Берлинската стена не беше определено както трябва. И ето защо възникна феномена Путин. И стигнахме до това положение. Ето защо въпросът трябва да бъде разделен на две. Русия и Европа са едно, а Европа и Путин са съвсем друго. Когато споменавам факта, че политиката трябва да е честна, призовавам ви да не опитвате описвате живота в Русия в черно-бели краски или само в карикатурни краски. В Русия има събития, спрямо които не трябва да се прилагат двойни стандарти. Често Русия е осъждана за факти, които спрямо други хора се считат за нормални. Когато имам предвид и говоря за диференциран подход, имам предвид, че санкциите трябва да са умни и честни. Уважаеми приятели, аз имам приятели, които се изправят срещу режима на Путин и те ми казаха да не говоря срещу санкциите. Те смятат, че санкциите са онова, което успява да удържи агресивното поведение на Кремъл. И аз съм съгласен с това виждане. Но, независимо от всичко, считам, че би било голяма политическа грешка да се приемат санкции против Русия като страна. Ако има такива санкции, например, срещу руската економика, в цялост те биха били неразумни. Ако руският народ започне да живее по-лошо, той бързо ще разбере, че неговите управници са лоши. Това е логика, която се следва в Европа, но тя е неиздържана. Тя ще има само краткосрочен ефект и няма да има кой знае какъв успех. Ще има стратегически минуси от една такава стратегия в далечно бъдеще. Руският народ не трябва да бъде отблъскван от Европа, но от друга страна трябва да бъдем много по-категорични спрямо конкретните санкции срещу корумпираните чиновници, срещу техните е, охранители, срещу представителите на съдебната власт и бизнес партньорите им. В този случай е, трябва да кажа, че не се прави достатъчно. Възникват съответно три стратегически важни въпроса. На първо място, независимо от всички санкции, културния и научния обмен не трябва да страда. Е, говоря за образование, за възпитаване на новото поколение. Независимо от това какви благородни мотиви е, водят е, хората, които смятат, че трябва да има санкции, то културните връзки между Русия и Европа трябва да се защитават. И Йосиф Кобзон има право да участва в тези културни връзки. И той трябва да се превъзпита, като види какво става в Европа. Трябва да работим за научния и културен обмен. Това е залог за бъдещата победа на европейския избор в Русия. На второ място, трябва да защитим руската опозиция от преследване в Европа. Защото а, руският политически елит преследва тази опозиция. Вижте какво се случва. Когато света обсъжда санкции, Путин приема ръководителя на Интерпол и му благодари за помощта в борбата с опозицията. Корумпираните чиновници почти не скриват факта, че са агенти, които получават много пари, които крадат пари. Европейските съди приемат решения на руски съдилища, които са фалшифицирани, а тези решения са част от системата на репресиите. И това се случва във време, когато други европейски държави вече са се изказали по повод екстрадициите. На трето място трябва да се попречи на корумпираната дейност на Кримъл, на Кремъл в Европа. Не може ръководителите на тоталитарния режим да финансират своите поддръжници в Европа чрез пари, които са крадени от руския народ. Това подрива не само вашето единство, но и създава изкривена представа за Европа в очите на руската либерална опозиция. Ако всичко може да се купи, къде са онези идеали, за които губим живота си? И в заключение. Знам, че настоящия режим не е вечен. Може би останали са му не повече от 10 години, а може и доста по-малко. И от нашите общи усилия зависи какво ще успее да сътвори този режим и какво ще дойде след него. Благодаря за вниманието. Председателят, благодаря. Мистер Карас, chair of the Russian delegation. Думата има господин Карас, председател на делегацията за връзки с Русия. Господин Ходорковски, скъпи Елмар Брок, позволете ми първо да благодаря на Комисията по външни работи и на нейния председател – за организирането на днешната размяна на мнения съвместно с подкомисията по правата на човека и делегацията на Европейския парламент за връзки с Русия. Добре дошъл, господин Ходорковски. Наистина трябва да ви благодарим за примера, който давате и за изключително ясното ви изказване. Имам към вас следния въпрос. Що се отнася до Русия, положението там ни се представя така, като че ли Путин с всеки изминал ден печели все повече поддръжници в бившия Съветски съюз. Каква е вашата оценка за обществените разисквания, които се водят в Русия за действията на правителството на Путин, за действията на опозицията и за положението в самата Русия. Какво можем да направим ние от своя страна, за да подпомогнем демократичните стремления на руските граждани? У нас се създава впечатлението, че опозицията отслабва, както и че общественото мнение отправя все по-слаба критика. Заявихте, че не бива да се прекъсва научният и културният обмен. Съгласен съм с вас. Вчера председателят на Комисията по образование в Руската дума заяви в разговор с мен, че Русия проявява все по-слаб интерес към този обмен, тъй като не желае да осъществява обмен с един Европейски съюз, който и налага санкции. Всички предложения, желания за активизирането на обмена са били отхвърлени, като обосновката за това са били санкциите. Упоменахте въпроса за взаимодействието между руските и европейските сили. Не разбрах съвсем критиката, която отправихте във връзка с санкциите. Става дума по-скоро за санкции насочени към отделни лица. Как според вас на следващ етап могат да бъдат диференцирани санкциите? Последният ми въпрос. В какво положение според вас се намират правозащитните организации, как си взаимодействат с опозицията и каква е ролята на мемориал, най-вече във връзка с съдебното производство? Какво бихте посъветвали съвета на Европа, как да подходи той към правото на глас на Русия? Блокирането на правото и на глас изтича в края на тази година. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин Ходорковски. Знаете, че Европейският парламент се застъпваше за вашето освобождаване. Внесохме и приехме 6 резолюции, приехме два доклада, в които Призовавахме за вашето освобождаване. Радваме се, че днес сте сред нас. Въпросите ми са подобни на тези на изказали се преди мен, но ще са по-конкретни. Какво е положението на правозащитниците в Русия в момента? Имате ли връзки с тях? Може ли вашето движение да им окаже подкрепа? Какво смята според вас руското общество за санкциите наложени от Европейския съюз? Смятате ли, че санкциите могат да окажат въздействие върху руското общество, че могат да насъдят сред руската общественост отрицателно мнение за Европейския съюз? Смятате ли, че трябва да подходим по по-различен начин към руската общественост. Освен да налагаме санкции срещу определени представители на режима, какво друго бихме могли да направим, за да стигне гласът ни до руската общественост? Какво можем да направим, за да защитим и правозащитниците в Русия? Благодаря, господин председател, господин Ландсбергис. Господин Ходорковски, за нас е удоволствие да ви приветстваме с добре дошъл тук. За мнозина от нас вие сте символ на нарушенията на правата на човека в Русия. Ще се позова на вече зададените въпроси. Положението с правата на човека в Русия е ужасяващо. Ще упомена татарите на полуостров Крим, неодавна окупирана от Русия украинска територия. Ще упомена и майките на руски войници. Може би сте запознат с този конкретен случай. Какво е според вас настоящото състояние на правата на човека в Русия? Какви са според вас перспективите за бъдещето им? Изгубена ли е вече битката или борбата просто придобива друга форма? Председателят, благодаря на господин Ландсбергис. Прекрасно се вместихте във времето за изказване. Има още 18 колеги, които искат да се изкажат. Моля, вмествайте се в рамките по на минута и половина. Йолайнен.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 Благодаря ви за ясните думи. Аз съм от Германия. Знаете, че Германия е обект на пропаганда от страна на Путин. Вече неведнъж са предприемани опити за дестабилизиране на общественото мнение. Заявихте, че при все цялата критика, която се отправя към Русия, Европейският съюз трябва да постигне разбирателство с руската страна. Но за какво разбирателство става дума? Вили Бранд започна политика на разбирателство с страните от Източна Европа. Но за какво следва ние да постигнем разбирателство с Путин? Аз съм председател на делегацията за връзки с Китай – каква е вашата оценка на промяната в ориентацията на Русия? Тя се преориентира от Европа към други партньори, като например Китай. Това според вас чисто пропаганден акт ли е? Последният ми въпрос е свързан с Евразийския економически съюз. Може ли да направим нещо по този въпрос? Благодаря за човек от Сарланд. Зададохте изключително конструктивен въпрос. Е, Демесмакер. Господин Демесмакер. Ja. Uh, welkom uh, ook in naam van onze groep, meneer. Добре дошъл от името и на моята политическа група, господин Ходорковски. Бяха зададени редица въпроси, които и аз бих могъл да задам. В изявлението си ясно посочихте, че Путинова Русия се преориентира, че се превръща от авторитарна в тоталитарна държава. Много е трудно на опозицията, за опозицията да работи в една такава държава, тъй като общественото мнение е обект на натиск, промиват се мозъци. Как можете да установите връзка с руските граждани при положение, че не можете да използвате обичайните канали за комуникация? Можете ли да се свържете с тях по интернет, който е мощно средство за комуникация в Русия? Може би така може да се постигне желаната промяна. Говорихте за санкциите, за това, че те не бива да се отразяват върху руските граждани, но санкциите така както се прилагат в момента, водят до определени последици. Какво можем да кажем за редовите руски граждани? Смятате ли, че Европа в дългосрочен план може да продължи да налага санкции на Русия. Нека помислим за деловите среди, например за малките и средни предприятия, които изпитват затруднения. Ковски. Are... Благодаря, господин председател. Господин Ходорковски, вие сте единствени в тази зала, който е минал през режима на Путин. Тук съм. Путин дължи ви дължи 10 години от вашия живот. И той трябва да помисли как да ви компенсира за това. Русия на Путин бе заличена от списъка с държавите, на които можем да имаме доверие. Това е, е държава, е, в която няма всъщност правова държава и която не спазва международното право. Очакваме от демократичната опозиция в Русия да се противопостави на политиката на Путин. Няколко от въпросите зададени а, чрез Twitter през октомври гласеше Ще се върна в Крим, когато станете президент на Руската федерация. А вашият кратък отговор беше Давам ви директен отговор. Не, което означава няма да се върна. Следващия въпрос беше за Крим. Може ли да обясните, защото вие може би ще се противопоставите на присъединяването на Украина от страна на руските войски? Един от успехите на пропагандата на Кремъл – в Западна Европа е, че все повече колеги и тук в Европейския парламент, колеги от Германия, от Великобритания твърдят, че е разбираема стратегията на Русия. Твърдят, че тази стратегия се прилага от Русия поради грешки, допуснати на ниво НАТО и по време на преговорите за споразумението за асоцииране. Какво смятате вие по този въпрос? заявихте, че в Донбас се води поредният регионален конфликт, че не може обаче да се предвиди как ще се развият нещата в бъдеще. Смятате ли, че Русия ще продължи своята инвазия в източна Украина? Господин Ходорковски, за нас наистина облегчение да ви видим тук след толкова години. Много от нас са изненадани обаче да видят Путин да се връща към съветското поведение и да го видим как той има реална власт в Руската федерация. Въпросът ми е, щеше ли да бъде различно, ако тоталитарния режим и престъпленията срещу човечеството бяха осъдани поне от политическа гледна точка след, падането, след разпадането на Съветския съюз. Защото никой не бе обвинен и тези престъпления продължават. Смятате ли, че беше грешка това, което се случи с руската номенклатура след разпадането на Съветския съюз. Григуля. Уважаеми господин Ходорковски. На руски език, Уважаеми господин Ходорковски, искам да задам въпрос на вашия език. Тук съм. Наляво. А, надясно по-скоро от вас. Не трябва да се губим в превода. Аз съм тук, избрана от Латвия. Ще предам на нашия министр относно Кобзон и Валери два въпроса. На първо място, каква ще бъде според вас бъдещата реакция на Русия спрямо Балтийските страни? Защото в последно време сме изправени пред очевиден натиск, демонстрира се сила спрямо нашите републики. И на следващо място, къде е вашето място в бъдещата политика на Русия? Благодаря. Much, Благодаря ви, господин председател. Господин Ходорковски, трябва да призная, че е, споделям по-голямата част от анализа ви. Благодаря ви за това, че сте наш гост. Бих искал да ви задам два въпроса. Първо, за Крим. Русия предприема офанзива, снаряди и различни бойни техники, военните въздушни сили – и Искендер 300. Въпросът ми е защо Русия подготвя толкова голямо военно оборудване, което нарушава баланса в Черно море. Какви намерения се крият за това? Русия финансира политически партии в много европейски държави. Можем ли да смятаме, че Русия прави това, което на времето нацистския режим правеше преди е, Петия райх? петата колона и как да гледаме ние на тези действия от страна на Русия. Mr. Гурек? Дякую бардзо. Дякую бардзо. Пан ест... Господин Юрек, благодаря ви. Вие може би сте първия руснак, който ни гости, гостува тук, откакто съм в този парламент. Бих искал да попитам нещо в контекста на скорошно поетата инициатива от Русия в ООН. Резолюцията, която наказва възхвалата на нацизма. Имайки предвид съветското минало и комунизма и в контекста на радикалните виждания за мемориала, бих искал да попитам какво е виждането ви за нарушаването на човешките права, за нарушаването на човешките свободи по време на Съветския съюз. Не искам Бих искал накратко от социологическа гледна точка да ми отговорите, а не общ отговор. Следващият оратор, господин Ван Бален, благодаря ви. Много въпроси бяха зададени във връзка с економиката. Вие разбирате от нея. Може ли Русия да понесе цената на петрола при възобновени санкции, при оттегляне на капитала? Как ще се отрази това на политиката на Путин? За съжаление, не можем да приемем присъединяване на а, Крим, а, нито пък на части от Украина. Може ли господин Путин да се справи с тези економически проблеми? Това е въпросът ми. Dankeschön. Ich freue mich, Sie hier zu sehen, Herr Господин Бютикофер, благодаря. Радвам се да ви видя, господин Ходорковски. Последния път, когато ви видях, бяхте зад решетки в съдебната зала. Какво имахте предвид с компромис? Това е първият ми въпрос. Второ, Какво притежаваме ние, което би могло да бъде обект на стремления от страна на Русия, стремления отвъд имперските й амбиции? Към какво би могла да се стреми Русия, което по същество би могло да допринесе за баланс? Благодаря ви, господин председател, казва господин Милан Мон. Бих искал да ви попитам, господин Ходорковски, как тълкувате този висок рейтинг на Путин в Русия? Не трябва ли руската общественост да помисли за кризата, за срива на рублата, за всички проблеми? Обществеността там не си ли дава сметка за това, което се случва? Това не накърнява ли имиджа на Путин? Бих искал също да разгледаме въпроса за сближаването на Путин с Китай. Дали това е в интерес на Русия? Дали е, Русия няма по-голям интерес да се доближи до Европа? Как е, виждате вие нещата? Смятате ли, че това сближаване с Китай има смисъл в дългосрочен план? Ačiū gerbiamas pirmininkė. Panas Khodorkovski, aš esu vienas iš господин Балситис. Благодаря ви, господин Ходорковски. Аз съм представител на Литва и си спомням добре вашето посещение в моята държава, тогава, когато вашата пентролна компания беше поставена под натиск. Въпросът ми е какво трябва да направим ние тук в Европа? Вие сте човек, който добре познава международната политика. Как така от 2008 година, когато видяхме, че Русия променя своята военна стратегия, като започва да присъединява различни територии, като например такива в Грузия, Приднестровието, а сега и Украина, да смятате ли, че може да има сътрудничество в Европа в това отношение. Ядреното оръжие е, беше вашият отговор. Всички знаем какъв е капацитета на Русия по отношение на пропагандата. Смятате ли, че санкциите ще накарат Русия да отдели по-голям бюджет за пропагандата? руският народ ще се настрои още повече срещу капиталистите, ако обеднее още повече. Въпросът ми е, прави ли сме, като оставяме Украина да се бори сама? Има ли достатъчно единство сред балтийските държави, по отношение на това предизвикателство, което стои пред всички нас? Нуждаем ли се от по-голямо единство в Европа? Благодаря ви. Thank you, Chair. Mr. Khodorkovsky. Благодаря, господин председател. Господин Ходорковски, добре е да ви видим на свобода. Синът ви и други се бориха, за да запазят вашия проблем в дневния ни ред. Радвам се, че направихте ясно разграничение между руския народ е, и режима. Това е много важно и ние правим това разграничение и то е важно, за да може да продължим да работим за правовата държава. Е, знаете, приехме и списъка на Магницки. В САЩ той се схваща по малко по-различен начин, е, отколкото в Европа. Какво е вашето мнение за такива целенасочени санкции при нарушаване на човешките права? И какво е мнението ви за разединението на Европа в това отношение? Как смятате, че ще се отрази по-единния глас на Европа върху Русия? На следващо място, споменахте ролята на гражданското общество в Русия, бяхте е, обезпокоен от затварянето на мемориала и на разпускането на много граждански организации как може да се контрабалансира натиска, който се оказва върху медиите? Благодаря. Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Уважаемый Михаил Борисович, я представляю Чехию здесь. На руски. Уважаеми Михаил Борисович, аз съм представител на Чехия и много се радвам, че намерихте време да посетите Европейския парламент. Днес ни напомнихте за Украина – Бих искам да ви уверя, че ние видяхме тези героични подвизи на Майдана. Следихме какво се случва и в Донбас, битката на героичните батальони, онези, които охраняват летище Донецк. Въпросът ми е следния. Винаги в Русия интелектуалният елит е бил движещата сила на прогреса. Вие ни напомнихте за тях. Въпросът ми е следния. Има ли възможност някога тази искра, пламнала в Украина, да скочи в Русия? и какви условия, предпоставки трябва да се създадат, за да се случи това в Русия. С Майдана успяхме, но може ли в Русия да възстанат не само интелектуалните елити, а и обикновените хора? Благодаря. Voorzitter, dank u wel. Meneer Kodakowski, het is voor mij een eer dat u eh, hier aanwezig bent. Microfoon за Molla. Господин Ходорковски, аз съм член на делегацията на Нидерландия. И бих искала да попитам как така да се насочваме само срещу Путин. Имаме много компании, които работят в Русия, т.е. тук има и много странични залози. Как да постъпим, за да а, засягаме само конкретно господин Путин. Някои изпълнителни директори на предприятия са за тези санкции, други против. Какво трябва да направи Европа според вас? Thank you, Mr. Chairman. Uh... Благодаря, господин председател, казва госпожа Калниете. Най- Напред бих искала да изразя възхищението си към вас. Гледаме на вас като надежда за бъдещето на Русия. Имам два въпроса. Тук съм, господин Ходорковски. Когато станете президент на Русия, ще започнете ли процес на депутинизация на Русия? Защото в Германия процеса на денацизма я превърна в една от най-демократичните и проспериращи държави в света. След 1991 година беше допусната грешка, когато не се дебушевизира Русия. Вие апелирахте Европа да подкрепи опозицията. Много е трудно да се подкрепи опозиция, която не може да се консолидира. Какво е вашето мнение за възможността за консолидиране на опозицията в Русия, ако има такава? Благодаря. Thank you, Chair. Welcome, Mr. Благодаря, господин председател. Добър ден, господин Ходорковски. Русия вече ни показва ниско ниво на ислямски протести в някои части на Русия. В някои градски райони, където има към 3 милиона мюсюлмани, смятате ли, че ще има допълнителни изисквания за повишаване на сигурността? Благодаря. We have closed the speakers list. I said... Няма да включваме повече колеги, желащи да се изкажат в списъка. Господин Ходорковски всъщност вече трябва да си тръгва 4 часа е. Сириус, мала се. Зафунси. Спасибо, господин. Благодаря ви за тези въпроси. Естествено, можем до късно вечерта да седим и да разговаряме. Няма да поставям под въпрос вашето търпение и внимание. В началото искам естествено да благодаря на всички които в продължение на много години подкрепяха мен и моите колеги. Тъй като ние попаднахме в репресивния механизъм на руската съдебна система. Искрено съм ви благодарен и бих искал да ви уверя, че вашата подкрепа означаваше и означава много за всички онези, които са в руските затвори. Мисля, че много такива хора ще има от тук нататък и от тази гледна точка въпроса за защитниците на правото е справедлив. Путин е достатъчно традиционен, когато става дума за борбата с Позицията с защитниците на правото в Западна Европа. Той се опитва да ги раздели и да ги противопостави един на друг. Говоря за нещо друго, освен това. Той храни онези, които му сътрудничат, а преследва онези, които не желаят да му сътрудничат. И там, където успява, побеждава. Там, където хората остават единни, независимо от мнимите ползи, които могат да получат от индивидуалното сътрудничество, там Путин трябва да прави отстъпки. Това засяга и въпроса за единството на Европа, и за линията на поведение на опозицията, и линията на поведение на правозащитниците. На тях няма да им е лесно. На нас няма да ни е лесно и на вас няма да ви е лесно по този въпрос. Това просто трябва да се приеме като факт. Какво можем да направим, за да подкрепим е, опозицията? Нашите възможности са ограничени. Онова, което можем да направим, го правим. Що се отнася до санкциите? Санкциите, които бяха обявени, бяха санкции против Русия. Знам, че в резолюцията е написано нещо друго. Но пропагандната машина на Кремъл победи. Тъй като нямаше съпротива от страна на европейската пропагандна машина. Санкции срещу Русия, казва се. И за голямо съжаление те обединиха обществото около режима. Може ли да се направи нещо? по този въпрос. Не само, че може, но и е необходимо. Ако вие не само на хартия, но и на практика разберете, че има разлика между Путин и Русия и между Путин и руския народ, то напълно е възможно да се изпълни тази интелектуална задача да се намери точка, където интересите на руския народ и интересите на режима на Путин стават диаметрално противоположни. Един пример. Корупцията и краденето от бюджета. Как въобще започна украинската авантюра? Запитайте се сами. Отговорът е много прост. Рейтинга на Путин започна да пада. И то радикално. Защо? Ами, защото корупцията сред Путин и неговото обкръжение е, станаха такива, че на обществото му писна. На хората им писна да гледат как други хора крадат. За да се скрие падащия рейтинг на режима във връзка с корупцията започна украинската авантюра. И след всичко това, вие не давате възможност на руския народ да разбере, колко има Путин и неговото обкръжение на Запад и къде има пари, защото парите се съхраняват тук. Естествено, част от тях сега се прехвърлят в Азия, но не всички. Съвсем не всички. Ако санкциите бяха обявени като морални санкции, като санкции против онези, които крадат от Русия и скриват своя грабеж под маската на военна авантюра, ако бяхте посочили с пръст онези, които помагат на тези хора в, в Италия, в Германия, а вие много добре ги познавате, сигурен съм. Защо не правите това? Не знам, нямам отговор. Нямам отговор. Всъщност имам, но той не е лицеприятен. това е свързан и въпроса за лустрацията. Русия е огромна държава. И тоталната лустрация, която се проведе в Грузия, например, няма как да стане у нас. Без съмнение обаче, Съществуват активисти на режима на различни нива, които няма как да заемат а, своя пост в една нова Русия. И съм сигурен, че беше допусната много голяма грешка, когато след падането на Съветския съюз, даже на морално ниво не се осъди участието на онези, които непосредствено е, участваха в извършените тогава престъпления. Тази грешка не трябва да се повтаря. За колко хора става въпрос? Когато съм се изказвал в Русия, съм казвал, че става дума за около 10% от настоящия политически и чиновнически елит. Това са няколко десетки хиляди души. Сравнете този брой с списъка с санкции хората в него. 114 човека. Разберете, че може и да има притеснения във връзка с тези санкции, но тези санкции, тези опасения е, са много далече от а, сърцата и умовете. Би било справедливо в Европа да се каже следното. Не искаме нищо общо с онези, които крадат от Русия. Не искаме да имаме нищо общо с онези, които прикриват своята кражба под маската на военна авантюра. Това щеше да се приеме по съвсем различен начин в Русия. И би било много добре, щеше да бъде много добре да се каже къде точно отиват тези пари, които са откраднати от Русия. Сумите, които бяха платени на различни юристи от правителството в Хага, щяха да шокират руския народ. Става въпрос за процеса срещу ЮКОС в Хага. Беше ясно, че този процес ще бъде е, загубен. И ако руския народ беше разбрал, че е, са похарчени десетки милиарди, милиони долари по-скоро на, за този процес, е, щеше да има шок. Защо мълчите тогава? Имате много такива примери. Искам да отговоря на един нелицеприятен въпрос относно Крема. На няколко пъти съм казал и съм готов и тук да го кажа. Анекса на Крим не е законен. Е, независимо от това какви основания се изтъкват. Съществуват ли те, няма ли ги, няма значение. Онова, което е направено е противозаконно. Въпреки всичко, ние разбираме, че населението на Русия в своето голямо мнозинство е за. По какъв начин демократичният режим може да направи нещо, което населението не иска? За мен има само един отговор. Трябва да се убедят хората, че има друг път, че трябва да се държат по друг начин. Може би трябва да има някакъв компромис. Например, свободна економическа зона и след това отваряне на границите в Европа. Европа може да остане без граници, но това е път, който очертавам за десетки години напред. По друг начин, ако трябва да се изразя, както казват и понякога украинските колеги, както е, взехте, така трябва и да върнете обратно. С а, такъв режим няма как да се пребориш по друг начин. Извинявам се, че не мога да отговоря на всички въпроси. Вашия председател е строг и вие го познавате по добро от мен. Аз се страхувам от него. Благодаря. Einer muss immer eine Rolle des Bad Cop spielen. Някой трябва да изиграе ролята на лошото ченге и в случая това съм аз. Но пред залата чака министър-председателят на Ливан, който в 17 часа трябва да се срещне с заместник-председателя на парламента. За това трябва да побързаме. Господин Ходорковски, сърдечно ви благодаря. Казахте ни някои нелицеприятни истини, но и видяхте, че много от нас наистина ви симпатизират. Още веднъж ви благодаря. Надявам се да продължим вече установения контакт. Sorry. <laughs> Sorry for you. Damen und Herren, Председателят, госпожи и господа, нямаме много време, затова нека открия заседанието. За мен е удоволствие да приветствам с добре дошъл министър-председателя на Ливан. Според мен тази страна през изминалите години, през изминалите десетилетия изстрада повече от която и да било друга държава, бе раздирана от конфликти, много от които бяха на религиозна основа. На територията й се водеха войни, водени от подставени лица. Тази страна със своето 4 милионно население жертва не е малко, като се има предвид конфликта в Сирия. Когато бях там наскоро, около 300 000 палестинци пребиваваха в лагери. Пребиваваха в лагери от вече над 60 години. На територията на страната се намираха и близо 1 милион бежанци от Сирия. По-точно 1,3 милиона. Какво би означавал един подобен брой за дадена страна или даден регион? 1,3 милиона бежанци. Ако се опитаме да си представим какво биха понесли отделен регион или отделна страна, на чиято територия навлезе такъв беженски поток, можем да си представим и през какво преминава Ливан. Господин министър-председател, имате думата. Мистер Елмар Брок. Господин Брок. Председател на Комисията по външни работи, уважаеми членове на Комисията по външни работи, уважаеми членове на Европейския парламент, госпожи и господа. За мен е голямо удоволствие да присъствам на това заседание тук в Европейския парламент. Това е последният етап от моето успешно посещение в Брюксел, посещение, което даде нов тласък на дългогодишното приятелство и партньорство между Ливан и Европейския съюз. За мен е особено удоволствие да присъствам на заседание на Комисията по външни работи на Европейския парламент, която играе ключова роля в европейската външна политика. Намираме се тук в тази институция, която е най- в най-голяма степен демократично легитимирана в сравнение с останалите европейски институции. Каква по-добра възможност да се обърна към Европа и нейните граждани? Искам да отправя послание на приятелство приятелство, основаващо се на дългогодишни културни и исторически връзки. Искам да отправя послание от името на моята страна Ливан, която е една от най-старите демокрации в региона. Второто ми послание е израз на загриженост, както и призив. Настоящото положение в региона е тревожно. Конфликтът в Сирия, съседна нам държава, оказва изключително тежко въздействие върху Ливан. Ливан прие най-големия брой сирийски бежанци на глава от населението. С всички проистичащи от това политически, економически и социални последици, както и последици за сигурността ни. Ливан продължи политиката на отворените граници. Политика, която прилагаше още в началото на кризата в Сирия. Радушно приемаме бежанците от Сирия, но с тази наша радушност и готовност се злоупотребява. Изчерпали сме възможностите си за приемане на сирийски бежанци. Международната общност трябва да помогне на Ливан за смекчаването на изключително тежкото въздействие от беженския поток. Нашето правителство не може да се справи само с този проблем. Във връзка с това позволете ми да изразя благодарността си към Европейския съюз и държавите членки за цялата подкрепа, която ни предоставят. Трябва обаче да признаем, че се намираме в безпредседентна криза, в отговор на която трябва да се приемат и безпредседентни действия. Правителството на Ливан проявява и ясна ангажираност за справянето с тази криза. Чрез изготвянето на ясни критерии за приемането на бежанци, критерии, които са в съзвучие с международните разпоредби и практики. Тероризмът е още едно значимо предизвикателство, пред което е изправен регионът, в това число и Ливан. Терористичните групировки злоупотребяват с исляма, религия, която се основава на мира, умереността и хармонията. Като се има предвид това, не бива в никакъв случай да падаме в капана на съзнателното разделение между отделни култури, между отделни религиозни общности. Недопускането на такова разделение е решаващо за нашата сигурност ливанските въоръжени сили и силите за сигурност героично отстояват нашата сигурност, въпреки ограничените си способности, въпреки огромните човешки и други жертви. Пример за тези жертви е кризата с заложниците. В момента се опитваме да освободим 26-ма наши войници. Двама от тях бяха обезглавени, а трети бе хладнокръвно застрелян. Мисля, че за нас това е повод да изискаме подкрепа за нашите въоръжени сили, които ежедневно са изложени на заплаха от страна на терористите, които са добре обучени и използват неконвенционални методи. Политическата криза в региона трябва да бъде решена по устойчив начин. Проблемът с Палестина е в основата на обесърчението царящо в региона. След дългогодишни мирни преговори, мирът продължава да е иллюзорна цел. Палестинците продължават да не могат да реализират своето най-основополагащо и неоспоримо право, а именно правото на държава. Арабската инициатива за мир е един съобхватен пакет който обхваща всички аспекти на конфликта. За съжаление, Израел продължава да прибягва към заграбване на палестински земи и незаконно заселване на окупираните територии. Ярусалим, град от основно значение, е обект на посегателства, които ще се отразят върху хармоничното съвместно съществуване на отделните религиозни общности. Европейският съюз има всички възможности да заклейми тези нарушения. Може да използва дипломатически, политически и економически инструменти, с които да отстоява намирането на справедливо мирно решение, основа на международното право. Не бива да се допуска безнаказано нарушаване на международното право. Междувременно Ливан се опитва да запази политическата си стабилност и политическото си единение. Коалиционното ни правителство се стреми към повишаването на нивото на сигурност, към откликването на економическите и социалните потребности на населението ни трябва колкото се може по-скоро да бъде избран президент на републиката. Трябва също така да се гарантира доброто функциониране на институциите. Вие, работещите тук в Брюксел, разбирате, че търсенето на консенсус не винаги е лесно начинание. На последно място, но не и по значение, нека отправя послание на надеждата ливанският подход, който се основава на умереност, търпимост и мирно съвместно съществуване, функционира сравнително добре, въпреки огромния натиск на социално и обществено равнище. Въпреки напрежението, Ливан продължава да е източник на умереност в региона. Този модел доказа своята устойчивост и наистина е много важно да го запазим в името на едно по-добро бъдеще. Доколкото знам, според установената тук практика, сега ще ми бъдат зададени въпроси, на които с удоволствие ще отговоря. Ich würde zu gern, gern das Wort Herrn Pagno geben, der für die Maschek-Delegation spricht. Благодаря, господин председател. Господин министр-председател, благодаря ви за това, че сте сред нас. Както каза и председателя Брок преди малко, аз искам да взема думата не само като член на парламентарната комисия по външни въпроси на Европейския парламент, но и като заместник-председател на между парламентарната делегация Машрек. Както каза господин Брок, така и вие, вашата страна е жертва на голям миграционен натиск. 18% от населението в Ливан са сирийски беженци. Това е страшно много. Това означава около 12-15 милиона човека, които да трябва да приемем във Франция. Така че всички тук в тази зала ви поздравяваме, вас и вашата държава, господин министър-председател, за високата степен на ангажираност. Програмата на ООН обаче не разполага с повече финансови средства и преустанови помощта си. Знаем, че има много рискове във връзка с несигурното положение на бежанците. Та с оглед на това, преустановяването на програмата е безотговорно. Господин министър-председател, как ние в Европейския парламент, Европейска институция, бихме могли да ви помогнем така, че да разполагате с необходимата помощ за мигрантите? Конфликта с Сирия има и политическо влияние в Ливан. Хизбула вече се отклони от първоначалната си цел, която беше да се противопоставя на Израел. Сега Хизбула подкрепя Башар Ласад, като а, насилва и а, недобрите отношения с а, шиитите през 2005 година господин Харири бе убит. Това също се включва в тези конфликти. Случващото се в Даеш също ще увеличи напрежението с Хизбола. Смятате ли, господин министър-председател, че тези религиозни конфликти ще имат дълготраен ефект в Ливан? Смятате ли, че дълго време ще усещаме тяхното влияние? Бих искал да чуя вашето мнение. Merci infiniment, Monsieur le Président. Monsieur le благодаря, господин председател. Казва господин Преда, господин министр-председател, благодаря ви за това, че сте сред нас днес. Благодаря ви за уводните думи, в които изтъкнахте трудностите, пред които е изправена вашата държава. Аз лично бих искал да наблегна на нещо друго. От дълго време сте изправени пред политическа криза. Президент Алеман преди няколко месеца приключи мандата си. Вие самия трябваше да отделите 10 месеца за сформирането на правителство, а сега се води дискусия относно възможността за промяната на изборния кодекс. Ако правилно разбирам, има някакъв проблем в системата и ако правилно съм разбрал, повтарям, залога е свързан с изборите от 64 с избора на 64 или 68 членове на парламента на базата на пропорционалния вод това всичко спочива на мажоритарната система. Смятате ли, че в разумен срок, може би до края на месец декември, ще се стигне до консенсус по този въпрос? Или тази криза ще продължи през следващата година? Благодаря. You, uh... Благодаря, господин председател, министър-председател Салям бих искал да ви кажа добре дошъл. Вие изтъкнахте трудностите, през които преминава Ливан. Споменахте и проблема с бежанците, идващи от Сирия. Всички знаем колко сложно е положението в Сирия. Какво прави вашето правителство, за да попречи на Хизбола – и а, за да възпрепятства влушаването на случващото се в Сирия. Относно ИДИЛ, трудно ни е да разберем как за толкова кратко време ИДИЛ успя да заеме толкова много територия. Кой подкрепя ИДИЛ и колко дълго ще продължи тази битка? Съществен проблем в Близкия изток е и въпросът за Палестина. Европа също се интересува от този проблем и очакваме той да бъде решен в най-кратко време. Смятате ли, че признаването на Палестина като държава ще помогне или ще възпрепятства мирния процес? Благодаря. Uh, you, благодаря. Тук съм, господин премьер. Добре е дошъл от името на ЕКР, третата най-голяма група в парламента. Искам да изразя своето съчувствие е, спрямо хората на Ливан. Това е една малка страна, която не познава мира вече три десетилетия и външните фактори влияят всеки ден на положението в вашата страна. Има мащабна война между шиити, сунити и така нататък. На първо място, вашите служби за сигурност, разбра се, са задържали втората жена и сина на лидера на ИДИЛ Абу Бакри Ал-Багдади. Какво ще кажете, като се има предвид, че има 20 ливански заложници, които се държат е, от е, ислямска държава? На второ място, какво смятате относно твърденията, че ИДИЛ е атакувала места в Кобани от турска катег... територия, извинете. и освен това твърди се, че кола бомба е пресекла границата. До каква степен страни като Турция и Катар проявяват двойно, двойствено отношение спрямо това, което се случва в а, вашия район? Следващия оратор, господин Нарт. Международната общност, която представлява ЕС, САЩ и някои други, няма ответна реакция на това, което се случва във вашия регион – Вие говорихте за това, че няма достатъчно действие, че няма достатъчно хуманитарна помощ. Палестина е в здънена улица, процесът от Осло е в здънена улица, строи се в е, съответните територии. Това е едно доста голямо колонизиране, най-голямото през последните 50 години. Е, в Сирия, от друга страна, се разраства ислямския фанатизъм. Това последица от отчаянието ли, от е, липсата на надежност е, или на последно място във връзка с резолюцията относно Палестина. Трябва да кажа, че Вашата страна е нещо като заплашен остров в едно много бурно море. Заобградени сте от всякъде с конфликти Сирия, Ирак, Исламска държава и така нататък. Какво смятате относно тенденцията в Европейския съюз да се говорят празни думи без да се прави нищо на място? Казва се, че е жалко, че има такова разрушение, но нищо не се прави. Как гледате на тази политика във вашия район? Е, за в бъдеще смятате ли, че ще има тотално пропадане или ще се намери решение? господин министър-председател. През 2008 година, след бързи преговори в рамките на споразумението от Доха, е, ливанските власти се споразумяха за кандидат за президентското място. Бившия генерален секретар на Арабските емирства, господин Ердоган от Турция, бившия министр на външните работи на Сирия и господин Кушнер от Франция подписаха споразумение, което действаше до май тази година. От май до края на това лято бяха проведени пет заседания, за да се избере председател. Президент, извинете. Смятате ли, че споразумението от 2008 година може да продължи да действа. Ако смятате, че то не може да действа, кои държави смятате вие, че трябва да се въздържат при гласуването и при какви условия? На следващо място, как стоят нещата с Хизбула. и какви са последствията от действията на тази организация върху ежедневния живот на ливанските граждани? Uh, Следващия оратор, господин Смит. Uh, uh, господин премьер, добре дошъл от името на групата на Зелените. Вие сте сред приятели тук вашата страна трябва да бъде поздравена за това, че се превърна в сигурно пристанище за толкова много страдащи. Имам два въпроса. Споменахте, че Европейския съюз е заделил около 3 милиарда помощ. само, че парите едва ли са достатъчни какво искате да получите, за да продължите да бъдете такова безопасно пристанище. Приветствам онова, което казахте за Палестина и близкоисточния е, мирен процес. Е, между другото, той според мен не е нито мирен, нито процес. В е, Европейския съюз не трябва да изоставяме хората на Палестина, тъй като имаме исторически пряко задължение за това. Така че искам да подкрепя казаното от господин Кан. Какви са ползите от това, че се признава е, Палестина? Е, Швеция, Великобритания, Франция са признали вече или са на прага на признаването? Каква ще бъде набраната инерция след е, целият този процес? Тук има представители на различни страни, на различни партии. Какво смятате, че ние трябва да направим, за да дадем тласък на почти замрелия процес, мирен процес в Близкия изток? Благодаря. Следващия оратор, господин Бургецио. И аз искам да се присъединя към онези, които благодариха на Ливан за нейната роля в оказването на помощ на бежанците. И Европа би трябвало да ви помогне. Ако разгледаме нещата от чисто политическа гледна точка, вашето положение е централно. Особено във време, когато Европейския съюз преосмисля своята геополитическа роля. В тази връзка, бихте ли казали откровено, какво не е направила Европа и какво Европа, да се надяваме, под лидерството на Могерини ще направи. Като италянец, искам да ви попитам какво смятате за действията на италианския контингент в Унипол. Защото заплахата от страна на ислямска държава е реална – има сериозна заплаха от инфилтриране и трябва да откликнем тази заплаха. Ливан общо взето е оставен да се оправя сам и ето защо искам да попитам вашите войски могат ли да се справят с едно такова предизвикателство, което може да стане още по-опасно. Определено Европа трябва да се притеснява от едно подобно развитие. Бихте ли ни казали какво е актуалното положение и как се изправяте срещу ислямска държава? Благодаря и всичко най-добро за вас и за вашата държава. Председник Владе, весел съм вашега обиска. Господин Петърле, благодаря. Господин министър-председател, много се радвам, че се отсовахте на поканата ни. Наскоро посетих Ливан и лично се убедих в трудното положение, в което се оказа Ливан. Наистина се нуждаете от нашата подкрепа и я заслужавате. Вашият мандат бе удължен с още две години. Страната известно време бе и без президент. По-сигурно би било, според мен, ако демократичните институции функционираха добре. Многообразието действа обогатяващо. Би трябвало отделните общности да могат да съжителстват мирно. Кога според вас може да се стигне до решение? Господин Пермуй, благодаря, господин председател. Ливан, като по чудо избягна военен конфликт и провежда процес на реформи, които надявам се ще стигнат до успешен край. Не ми харесва, харесват категоризации от рода на това, че Хизбола са терористи. Не се ли опасявате обаче, че на следващ етап хаосът, който цари в Сирия, може да се прехвърли и във вашата страна. Какъв е економическият ефект от беженския поток към Ливан? Ще изискате ли економическа подкрепа от Европейския съюз? Господин Касталдо, благодаря господин председател, сърдечно благодаря на министър-председателя на Ливан за приноса на неговата държава към справянето с хуманитарната криза. Ливан е модел за целия средиземноморски регион. Няма спор в това. Бяха направени немалко коментари за заплахата, проистичаща от ислямска държава, но има и други заплахи, като например фронта Ал-Нусра. Има реална опасност от конфликт на ливанска територия, на границата между Сирия и Ливан. Има реална опасност от конфликт между Ал-Нусра и Хизболам. През изминалите години Хизбола извърши така наречената оперативна намеса в Сирия, намеса в подкрепа на режима на Асад. Голям е броят на сирийските беженци на територията на Ливан. Голям е и броят на палестинските беженци на ваша територия. Като се има предвид това, господин министър-председател, ще бъде ли Ливан в състояние да се справи с по-нататъчно ескалиране на положението, предизвикано от Хизбула и Ал-Нусра? Каква роля може да изиграе Европейският съюз? Каква роля може да изиграе вече разположената мисия на ООН? Следващият ми въпрос. Какво, каква роля може да изиграе Ливан по отношение на много сложния въпрос с признаването на Палестина за държава? Много от нас смятат, че Ливан може да изиграе ключова роля при привличането на двете страни на масата на преговорите и намирането на трайно мирно решение на конфликта. Господин Корвин Мике. Благодаря, господин председател. Днес пресякох сирийско-ливанската граница на връщане от конференция на тема борба срещу екстремизма и тероризма в Сирия. Въпросът ми е, как може вашата страна да подпомогне режима на Асад в борбата му срещу Ал-Нусра, Свободната сирийска армия и други. Ако Ислямска държава успее да се наложи в Сирия, то тя ще се насочи след това към Ливан и към Израел. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да дам да оценя много високо признанието, което ми засвидетелствахте днес всички вие. Не очаквах, че ще има толкова много изказвания, че ще ми бъдат зададени толкова много въпроси. Това със сигурност е доказателство за вашата загриженост, за интереса, който проявявате към Ливан и ливанския народ. Много ви благодаря за загрижеността и интереса, който проявявате. Немалко от въпросите могат да бъдат обобщени в няколко тематични кръга. За съжаление не разполагам с необходимото време, за да отговоря на всички тези въпроси. Затова ще се опитам да се спра върху няколко съществени момента. Така, надявам се, ще успея да отговоря на повечето въпроси. Нека първо се спра накратко върху вътрешно-политическата криза в Ливан – да, намираме се в положение на вътрешно-политическа криза. Все още не сме избрали нов президент. Трябва да бъде удължен мандатът на парламента. Продължаваме да се борим на ниво коалиционно правителство. Коалиционното правителство продължава да се бори с тази трудна ситуация. Демокрацията се е оказвала полезна за нас, както в по-добри, така и в по-тежки времена. Понякога сме успявали да решим проблемите си по демократичен път, понякога не. Докато обаче в страната цари демокрация, аз съм уверен, че ще можем да се справим и с вътрешно-политическата криза. Заявявам това тук пред вас, членовете на Комисията по външни работи. Заявявам го пред вас като парламентаристи, т.е. като хора, които осъзнават колко е важно да се запази и подкрепя демокрацията. А Ливан има дългогодишна демократична традиция в региона. Що се отнася до конфликта в Сирия и въздействието, което оказва той върху Ливан, що се отнася най-вече до въпроса, който бе зададен нееднократно за участието на ливанска политическа партия в конфликта в Сирия, то Нека кажа следното. Когато бе сформирано коалиционното правителство, което ръководя аз, излязохме с изявление на ниво министри. Изявление за вод на доверие. В него заявихме, че всички политически групировки, в това число и Хизбула, се обединяват около една политика спрямо Сирия. За съжаление обаче има разминаване между това изявление и реалността. Опитахме се колкото се може по-добре да приложим така наречената политика на асоцииране, която прилагаме спрямо Сирия. Но не винаги действията ни бяха овенчани с успех. Това обаче няма да ни отклони от вече начертания курс. Положението не е леко. А що се отнася до ислямска държава, беше зададен въпросът защо се стигна до настоящото положение, какви са първопричините за екстремизма, на който сме свидетели. Причината е, че не бе допуснато в региона да възтържествува умереността. В основата на умереността е намирането на мирно решение. Докато не се намери мирно решение, ще сме свидетели на все по голям екстремизъм, на все повече терористични актове. Терористите се представят като супермени и много успешно се възползват от съвременните медии. Според мен, в момента в който в региона се намери мирно решение, това ще бъде в полза на умереността, ще сложи край и на тероризма и екстремизма. Съгласен съм с онези от вас, които казаха, че трябва да се намери решение на палестинския въпрос. Имаме особено голям проблем с сирийските бежанци на наша територия. Изчерпахме възможностите си за справяне с беженския поток. За това се нуждаем от повече хуманитарна помощ, от повече финансова подкрепа, от повече подкрепа за изграждането на инфраструктура, както и от повече подкрепа на институционално равнище. За това преди време приложихме нов подход, който взема предвид не само потребностите на бежанците, но и на приемащите ги общности. За да се справим с бежанския подход, трябва да подсилим и позицията на приемащите бежанци общности. Във връзка с това, особено полезна бе помощта, която ни предостави Европейският съюз – най-вече военната помощ под формата на трансфер на експертен опит към нашите въоръжени сили. Нашите въоръжени сили успяха да запазят реда и сигурността въпреки огромното напрежение в региона. Успяхме не само да се справим с беззаконността, успяхме да разсеем и напрежението на верска основа, което се опитваха да насъдят екстремистите в Ливан. Това бе една много важна отправна точка, много важно действие, което ни даде възможност да продължим напред. Европейският съюз може да ни предоставя подкрепа по линията на политиката на добросъседство, както и чрез създаването на нови възможности за взаимодействие с региона. Европейският съюз, съюз поема своята отговорност в това отношение. Нуждаем се от наистина широка подкрепа в това число и от парламента. бе повдигнат въпрос за участието на Италия. Високо оценяваме участието на Италия. То доведе до много добри резултати през изминалите 9 години. бе гарантирана необходимата стабилност, бе гарантиран мирът в един много важен регион на Ливан, по-точно в Южен Ливан. Надявам се, че в скоро време ще можем да откликнем и на необходимостта от ново избирателно право в Ливан, което да подсили демократичната ни система, Надявам се, че скоро ще можем да изберем и нов президент и че ще изпълним всички свои ангажименти, така както са закрепени в Конституцията. Всички свои ангажименти, свързани с свободата и суверенитета на нашата страна. Нека заключение още веднъж заявя, че въпреки политическата криза, в която се намираме, въпреки напрежението в региона, мога да ви уверя, че паричната ни система, банковата сфера функционират много добре. Това може да допринесе и за инвестиции в Ливан. Ливанската економика се развива много динамично. Оценяваме факта, че това се взема предвид. Би ни се искало Европейският съюз да продължи да предоставя финансова подкрепа на немалко проекти, които вече се реализират в Ливан. Днес сутринта се срещнах с председателя на комисията, господин Юнкер. Разговарях и с госпожа Могерини. Те изразиха своята загриженост, поеха също така и категоричен ангажимент за предоставянето на помощ на Ливан. Надявам се, че това ще прерасне в по-голям обем на помощта, предоставена на двустранно и на регионално равнище. Така ще можем да противодействаме и на тероризма. факта, че надделяха екстремизма, че надделя ислямска държава, се дължи на това, че не бяха взети решения <clears throat> още преди две години. Ако необходимите решения бяха взети още преди две години, то нямаше да се намираме в положението, в което се намираме в момента. Нека бъда искрен, на международно равнище бе допуснато да се стигне до там, където се намираме днес. Напоследък поддържам връзки с някои международни лидери, например в Общото събрание на ООН. Очудвам се, когато те ме питат какво смятате, че трябва и можем да направим в Сирия не бе направено онова, което трябваше да се направи преди две години. Затова сега някои смятат, че са претърпели поражение, че не са постигнали целите си. Абсолютно е необходимо да се намери политическо решение на конфликта в Сирия. При намирането на политическо решение трябва да се отчете реалността там. Знам, че бяха положени усилия за намирането на такова политическо решение, за да бъде намерено политическо решение, международната общност трябва да прояви голям кураж, да прояви динамичност. Тя ще трябва да е наистина настъпателна, за да сложи край на кръвопролитията в Сирия. Още веднъж ви благодаря. Мисля, че сега трябва да приключваме. С удоволствие ще ви приветствам. С добре дошли в Ливан. Радвам се, че някои от вашите колеги наскоро са били там и са се запознали с ситуацията. Положението е под контрол. Ако посетите страната, ще можете сами да се убедите какво е положението там. Повече от добре дошли сте. Още веднъж ви благодаря за възможността да разговарям днес с вас. Господин министър-председател, благодаря ви. Всичко най-добро. Идил не е добър играч, те не искат да участват в преговорите, което осложнява ситуацията. Трябва да се предприемат някакви военни действия преди да се стигне до възможен компромис. Благодаря ви още веднъж за това, че ни представихте актуална информация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 Vamos a empezar con el segundo tema, el intercambio de puntos de vista con Bernardino. Нека да започваме с размяната на мнение с Бернардино Леон, специален представител на ОНЕ и ръководител на мисията на ОНЕ за оказване на помощ в Либия. Господин Леон, радвам се да ви приветствам с добре дошъл сред нас. Вие сте специален представител на ОНЕ Искрено ви благодаря за това, че приехте днешната размяна на мнения с парламентарната комисия по външни въпроси на Европейския парламент. Европейския парламент следи отблизо случващото се в Средиземноморския регион. Влушаването на положението в Либия е източник на тревога за много от нас. След съвет на министрите по външни работи, проведена на 17 ноември, беше поет ангажимент за предприемане на мерки на европейско равнище. Съвета реши да подкрепи усилията ви в този изключително сложен и деликатен национален контекст, свързан с съдебната система и изборния кодекс y recalcaron que no puede haber una sola solución militar a la crisis. Беше решено да не се използва военна сила за решаването на сегашната криза. Бих искал най-напред да ви дам накратко думата за уводни думи ще ви помоля да ни представите актуална информация за случващото се там. Бих искал да ви помоля да ни кажете и какво може да направи Европейския съюз, за да може да се излезе от тази криза. Господин Леон, заповядайте. Господин председател, благодаря ви. За мен е чест и удоволствие отново да съм в тази зала на Европейския парламент. Вече от три години не съм идвал, така че Брюксел ми липсваше. Въпреки, че някои от вас биха се изненадали да чуят, че на някой му липсва Брюксел при положение, че е отишъл в по-слънчева държава. На мен обаче ми липсва Брюксел и европейските институции, за това се радвам, че днес съм тук сред вас. Всички знаете, че ситуацията в Либия е изключително сложна. През последните 3-4 месеца всички следим отблизо случващото се там. През юли започнаха сблъсъци в Триполи, сблъсъци предизвикани от е, ислямските милиции – които изискват милиците да напуснат летището на Триполи. Всичко това е резултат от изключването на някои сили в правителството. Някои бивши поддръжници на Кадафи искаха отново да влязат в правителството Последваха два месеца сблъсъци в Триполи. Сблъсъци, които бяха последвани от едно сравнително затишие, след което сблъсъците отново бяха подновени. Както в Бенгази, така и в региони в западната част на Либия. Това е относно военните конфликти на територията на Либия към момента. Европейския съюз и ООН реагираха на тези сблъсъци, тъй като нестабилността в Либия е източник на безпокойство за всички ни. Тези сблъсъци се отразяват на всички съседни на Либия държави. Те водят до нестабилност в Либия. Миграционният поток също се увеличи Либия е държава с изключително значение, тъй като тя се намира в центъра на Средиземноморския регион. Всичко, което засяга пряко тази държава, се отразява на съседните държави, но и на Европа. Всичко, което се случва там, буди притеснение у Европейския съюз. Опитахме се да подпомогнем плавния преход, въпреки че Либия действа в малко по-различен контекст от съседните държави. В Тунис можеше да се говори за преход към демокрация. В Либия обаче говорим само за преход. Преход от а, липсата на държава, преход от а, диктатура, която разруши всички институции, всички политически институции към нов режим. Беше разрушен менталитета на либийците и последиците от предишния режим все още са осезаеми в тази страна. В момента се опитваме да подпомогнем всички да тръгнат по пътя на прехода. Затова са необходими усилията на международната общност. Като първи етап работим с Камерата на представителите. Това е единствения парламент, признат от международната общност – Това е така наречения конгрес, в който членуваха различните депутати. Депутати, представители на Мисрата и на западната част на Либия. Но имаше и много, които бойкотираха работата на парламента. В началото на ноември месец Върховният либийски съд взе решение, доста двусмислено решение по едно дело. И с това решение ставаше още по-неясна институционалната рамка на държавата. Доста критики бяха отправени към това съдебно решение. То беше тълкувано като отричане на Камерата на представителите. Всички счетоха, че националният парламент трябва да възприеме отново предишната форма на национален конгрес – така политическата ситуация в страната се осложни, без значение кой и как тълкува въпросното съдебно решение. По много причини съдебното решение може да бъде тълкувано разнопосочно но без значение какво тълкование прилагаме, то доведе до промяна на обстановката. Един от принципите, които прилагахме в Либия, беше, че Никой от двата парламента не може да се самообявява за легитимен. Сега обаче политическото схващане за отделните парламенти се промени. Всичко това ни кара да променим и работата си на място – някои от участващите в Галамес 1, т.е. тези, които бойкотираха работата на парламента, похвалиха съдебното решение и го приветстваха, въпреки че международната общност не може да прилага еднакво и единно тълкуване на текста, тъй като той е прекалено двусмислен. С този проблем се занимавахме през последните две седмици. Бяхме а, готови да се заемем отново с а, политическото измерение на проблема, но към момента това е невъзможно. Надяваме се, че следващата седмица ще се върнем в града, който беше прият от всички партии, за да може да продължим политическата си работа. Остават някои подробности, които трябва да бъдат доточнени. Утре в Брюксел има важна министерска среща, на която международната общност трябва да подкрепи някои от най-влиятелните играчи в този политически процес. В отговор на въпроса, който ми бе зададен в самото начало, а именно какво може да направи Европейския съюз, бих отговорил последния начин. Европейският съюз може да направи много за ООН може да направи много от политическа гледна точка, защото Европейския съюз е основен партньор на Либия. За разлика от съседните държави, на Европейския съюз се гледа като на неутрален партньор. И той играе голямо внимание. Може да проникне навсякъде и в Мистрата, и в Триполи. Европейския съюз, както и различните пратеници на държавите членки, които координират работата си с Европейския съюз и с САЩ, ни показват значението, което има Европейския съюз в целия този процес. Европейския съюз трябва да остане основния партньор на Либия – Както знаете, търговския обмен с Европа е, Европа е най-големия търговски партньор на Либия, което означава, че Европа е и важен економически партньор. Европейския съюз трябва да обясни на либийските си партньори, че само ако положението в страната се подобри, ще може да се поддържа сега действащия търговски поток. В противен случай ще настъпи пълно объркване, защото не е ясно кой какво контролира, не е ясно коя е насрещната ни а, страна, не е ясно какво ще се случи с Централната банка, не е ясно кой отговаря за инвестициите. Не е ясно кой ще упражнява контрол върху петролните съоръжения. Не е ясно кой контролира националните предприятия. Докато има неяснота в това отношение, е трудно да има и търговски обмен. Някои а, държави членки на Европейския съюз признават един а, парламент и а, едно правителство, но пък либийските структури признават другия парламент и друго правителство и оттам идва цялата трудност за всички, които работят на място. Европа трябва да обясни на либийските си партньори, че те трябва да оздравят търговските си отношения с Европа, защото Европа е важен търговски партньор. Европа може да направи много и по отношение на сигурността. Много европейски държави се включиха в бунтовете, подкрепиха бунтовете срещу режима на Кадафи. Това, което искам да кажа е, че там се гледа на Европейския съюз като на основен партньор, който помогна да падне режима на Кадафи. Затова и Европа трябва да помогне за сигурността в региона. Да не забравяме и тероризма, който е тясно свързан с сигурността. Европа също е застрашена от присъствието в региона на ислямски групировки. Такива има в Бенгази, например. Но а, терористичните групировки не са само в центъра на страната, не само в източната част, но дори и в южната. Затова споделяме всички безпокойства на държавите от региона. Така, например, чухме за джихадистски лагер в южната част на Либия. Такъв има и в западната част на страната. Непрекъснато се появява информация за джихадисти, които действат активно в Тунис, например. И това буди безпокойство у всички в региона и у всички съседни държави, като например Алжир. Европейския съюз е основен економически и политически партньор. Той участва в политическия процес, също както и ООН. Ако европеец е начало на мисията на ООН, то това е така само защото всички признават ролята на Европейския съюз в решаването на проблема. Тук не става въпрос за лични заслуги, а по-скоро за признание на всичко, което направи Европейския съюз през последните години. Признание на ролята на Европейския съюз в търсенето на мир и стабилност. Може би това е последната възможност за Либия. Ако Либия не успее да се възползва от тази последна възможност, процесът от Галамес 2 ще пропадне. Няма да има политическо уреждане на въпроса, ще се стигне до нови сблъсъци А това от своя страна ще ни остави много малко опции за излизането от е, кризата. Възможно е да се стигне дори до нарастване на влиянието на тези, които предизвикват сблъсъците. Затова международната общност трябва да изпрати силно послание към Либия – Европейският парламент също може да изпрати силен сигнал към всички важни играчи в Либия, защото е необходимо да се стигне до политическо решение. Няма друга възможност, няма друга альтернатива. Всеки трябва да загърби личния си интерес, за да може да работи в националния интерес на Либия. Това са основните моменти, които исках да представя на вашето внимание. Предполагам, че в рамките на дискусията ще имаме възможност да навлезем и в по-голяма дълбочина. Благодаря. Bastante bien de tiempo, por lo tanto podemos tener, yo creo que dos... Е, господин Леон, имаме достатъчно време, така че можем да дадем на всеки желаещ да се изкаже две минути. Първият оратор е господин Миян Мон. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, е, господин Леон, за това, че дойдохте в парламента. Е, искам да ви пожелая всичко най-добро. Задачата ви не е лека. Положението е тежко и последното решение е доста осложни нещата. Не е лесно да се водят разговори с съседните страни, не е лесно да се води вътрешен диалог в Либия. Искам да попитам, опитвате ли се да сближите съседните на Либия страни, заедно с Либия? Европейския съюз в една своя декларация неотдавна призова за подобно сближаване. Искам да попитам доколко съществува такова сближаване. На второ място, кажете малко повече за тази министерска конференция утре. И на следващо място, резолюция 2174 от август на съвета за сигурност, естествено. Какви резултати произведе тази резолюция в 4 месеца, които изминаха в областта на сигурността? например? Какви резултати могат да се видят в тези 4 месеца? Благодаря, казва председателя. Има още оратори, така че ви отпускам една минута и половина. Господин Панцери. Много се радвам да те видя тук, Бернардино. Според мен, Либийците трябва да прегърнат тази възможност, която им се дава. Европейците пък трябва да осъзнаят каква катастрофа има в Либия. Ако европейците не го осъзнаят, как и либийците ще го осъзнаят? Ето защо трябва да излезем малко извън сферата на желанията. Вчера върховният представител, която се изказа пред нас, говори за евентуални инициативи на някои държави членки. Тя каза, че не е против такива инициативи, стига те да са в тясна връзка с действията на Европейската комисия, да бъдат обмислени, координирани. И аз мисля, че това е правилният подход. Направихме много грешки. Някои страни започнаха да действат сами от самото начало и ако не се получим от грешките си, няма да постигнем нищо. Решихме, че сме се справили с проблемите в Либия и оставихме хората да се оправят сами. Сега обаче говорим за геополитика, за енергетика, за миграция, за халифата, за идил, за тероризма. Ти много добре обясни всички тези проблеми. Какви инициативи трябва да предприемем? Страните в конфликта проявяват готовност да се срещнат, но какво ще стане в крайна сметка? Надявам се, че в Либия всичко ще е наред, естествено, но имам толкова много съмнения за това как ще се случи всичко това, че, че не знае. И така стигам до своя въпрос. Ако не се стигне до споразумение, какво ще се случи? Ще разговаря ли с някой международната общност в лицето на ООН, защото трябва да се вземе някакво решение? Господин Танък, тук съм. Господин Леон. За мен Либия се превърна в катастрофа. Ние имахме едни добри намерения, когато се опитахме да се отървем от Кадафи. Оказа се, че той си е заминал по-рано от необходимото и Либия е изправена пред катастрофи. Няколко въпроса имам. Може ли да потвърдите обвинението, че някои държави членки, включително моята, са обучили част от пара военните групировки, естествено имали са добри намерения, но тези хора после са станали джихадисти и това е едно фиаско. На второ място ролята на Катар в финансирането на Мислемистите от Мизрата и Сара Алшария. Знаете ли нещо по този въпрос? Какво става в войната между Калифа Хафта и Сари Алшария? И накрая споменахте решението на Върховния съд в Либия. Аз имам информация, че съдиите са били сплашвани и тяхното решение не може да се разглежда като обективно и безпристрастно и ето защо няма как да се чувстваме задължени по отношение на непризнаването на парламента на Табрук. Следващия оратор, господин Нарт. Говорим за Ливия. Една фантасмагория е самата Либия в момента. Има национален конгрес, е, който е в Триполи. Е, избран е чрез някакви избори, където са се явили 18% от хората. Има и други управляващи органи. Кой е реалният събеседник? Как може да говорите, че се стигне до някакво споразумение, когато е, на място не може да се стигне до е, никакво споразумение между групировките. И тук не говоря само за севера. На юг също има много проблеми. Не съм е, съгласен, че са ви изпратили там не заради личните ви качества. Аз мисля, че точно заради личните ви качества сте там. Заслужавате този пост – Притеснявам се обаче доколко ще е успешна политиката, ако не включим всички кланове, е, племена и така нататък. Говорите за гласуване. В Либия не може да става дума за гласуване. Става дума само за консенсус в рамките на клана или племето. Трябва да ви кажа, че Либия е барутен погреб – има използване на, на оръжие, има износ на оръжие. Знам, че в момента няма помощ, която да се изпраща, но планира ли се помощ, за да се затворят границите на Либия на юг с Чад и Нигер? Ако не се затворят тези граници, Либия ще стане най-големия супермаркет на оръжие на север от Сахел. Следващия оратор. Благодаря ви за това, че ни представихте актуална информация от през комуникето на съвета на сигурност след направеното посещение – бе посочено, че вие сте поискали на присъстващите страни да преустановят незабавно конфликта. Твърди се, че вие сте изтъкнали значението на инфраструктурата в страната и сте се спрели на нарушаването на човешките права, нарушаването а, на правата на работниците, включително и на правата на служителите на ООН. Изтъкнали сте трудностите в финансовата система, напомнили сте резолюцията от 2014 година, която а, предвижда санкциите за тези, които са заплаха за мира. Въпросът обаче е кой точно представлява заплаха за мира в Либия. На следващо място, Националния съвет в Либия ви обвинява, че сте субективен. Какво е вашето мнение? Срещнахте се с полковника Алкан. Какво е вашето мнение за неговото личност? Госпожа Лох, Билер, благодаря господин председател. Господин Леон, благодаря ви за изявлението. Положението в Либия наистина е тежко. През септември приехме резолюция, в която се съдържат повечето от изискванията, поставени от Европейския съюз. В тази резолюция застанахме зад вашия мандат, част от който е воденето на национален диалог на политическо равнище. Поддържате ли връзка с отделните паравоенни групировки? Съгласно доклад на Amnesty International, най-вече в западната част на Либия, немалко паравоенни групировки извършват мащабни нападения срещу цивилни граждани. Доколко поддържате връзка с тези групировки? Вторият ми въпрос – изискваме както от Европейския съюз, така и от вас да водите политически диалог, доколкото ви е възможно. Какво е положението на мигрантите на територията на Либия, най-вече на онези, които преминават границата от юг? Muchas gracias, президенте. Господин Касталдо. Благодаря. Господин председател, уважаеми Господин представител, благодаря ви за това, че вършите толкова работа и ви благодаря за това, че дойдохте тук, за да поговорим. Естествено, подкрепям вашите идеи за това как подхода ви ще стане успешен. Мисля, че парламента, както каза и господин Брок, не представлява голяма част от територията на тази страна. Затова искам да попитам има различни исторически връзки между частите на Либия, а южната част на страната пък е доминирана от племена. Какво ще стане в следващите няколко месеца? Прочетох една интересна статия, прочетох и казаното от либийския посланник в Италия, той заяви, че НАТО трябва да се върне в страната, но не като мироопазваща мисия, а като войска, която да атакува. Не смятате ли, че това е един провал за нас? Не гледат ли на нас като хора, които пускат ефтини бомби? Вместо на хора, които строят демокрация. Техният собствен посланник говори за бомби. Стратегията от 2011 година е изключително противоречива. След тази 2011 година станахме свидетели на стотици хиляди беженци. Това е единствената арабска пролет, която не отговори на очакванията, които имахме преди няколко години. Смятате ли, че Тунис може да изиграе някаква роля с цел да се постигне мир и политическо решение на проблем? Моля ви да спазвате времето, което ви е дадено, иначе господин Леон няма да може да отговори. Господин Боргецио. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Леон. Само един въпрос, свързан с иммиграцията. Всички би трябвало да знаят, че от гледна точка на Либия, е трудно да се предвиди как миграционните потоци ще се развият и кой ще ги контролира. Мисля, че вие може да не дадете информация в тази връзка. Това не е маловажен въпрос, защото вече справо беше подчертано, че Либия е барутен погреб. И вие казахте нещо подобно. И онова, което се случва, притеснява не само страните от северната част на Средиземноморието, но и съседните на Либия страни. Така че кой контролира тези потоци? Е, паравоенните групировки, каква е ролята на джихадистите по отношение на миграционните потоци и какви са заплахите за международната сигурност? Като се има предвид, че аз лично смятам, че на Запад никой не знае на практика какво се случва. Постоянно ставаме свидетели на миграционни потоци към Европа и по-конкретно към Италия. Това са хора, които преминават транзитно през Либия, благодарение на съществуващи механизми там, така че всеки трябва да обърне внимание на тези миграционни потоци. Благодаря, господин Кан. Благодаря. Благодаря, господин Леон, за това, че изказахте вашата позиция. Всички разбираме колко е важно Либия да е стабилна. Разбираме, че това е общество на племенна основа. Как гледате на намесата на съседни страни, въздействието върху племената и какви стъпки се предприемат, за да се предотврати това, което се случва. Доколко лоялните на, на, на Кадафи хора се пригрупират и какви са рисковете свързани с това? Бихте ли казали малко повече за тези различни групи? Кой притежава земята? Колко процента от земята на коя група принадлежи? Накрая говорихте за джихадисти и за лагери. Кои са тези джихадисти? Идил, Алкайда или някой друг? Благодаря. Госпожа Гомеш. Благодаря. За мен е удоволствие да те видя отново. Сега обаче работи за ОНЕ Бернардино. Искам да ти благодаря за работата. Работата ти не само, че не е лека, ами е изключително опасна. Разбрахме, че е имало опит за покушение върху живота ти и е, оцеля, слава Богу. Ти много дипломатично каза, че това е последна възможност за Либия. Антонио Панцери каза нещо, което много ми хареса. Може и да сме пропуснали последната възможност за Европа. Защото ние не разбираме, не осъзнаваме какви са опасностите. Видяхме през юни какво се случи. И аз тогава казах. Проблема не е, че НАТО си е тръгнала твърде рано. Проблема е, че ЕС не се намеси за да се справи с централния проблем на СССР ДДР. Има връзки между организираната престъпност и терористите и това всички го знаят. Аз е, те поздравявам за усилията да се намери политическо решение, но това политическо решение трябва да бъде подкрепено от нещо много по-категорично. Някой говори за съседните страни. Ами Тунис е, е, страда. Един милион души оказват натиск върху е, нейните социални е, услуги. Египет обаче, тя се намесва, тя подкрепя една от партиите. Зад Египет пък е, стои Саудитска Арабия. Какво да кажем за Турция и за Катар, които пък подкрепят онези от Мизрата, които пък са онези, които имат власт в Триполи. Господин Корвин Мики. Благодаря, господин председател. Два много кратки въпроса. Възможно ли е най-добрито политическо решение да бъде да се раздели Либия на Киренайка, Триполи, и така нататък. Възможно ли е семейството на покойния крал Идрис да изиграе някаква роля? Може би те имат някакво въздействие. Може би бяхте прав, господине. Просто задавам един въпрос. И един малко тъжен коментар – е, не е ли редно да се признае, че отстраняването на Кадафи беше грешка? Благодаря. Сега е мой ред и аз ще задам въпрос е, не като председател от името на Обединената левица. Понякога не е приятно да си припомняме някои неща, но трябва да кажем, че на места на НАТО беше катастрофа и подобно на много други е, инициативи, трябва да кажем, че се стигна до, до, до провал. Не обърнахме внимание на алжирската опция, на Африканския съюз и Либия стана една провалена държава и дестабилизира района. Според френски медийни източници, Либия се превърна в база за обучаване на терористи от различни държави с подкрепата на Катар. Ролята на Египет, за нея говорихме. Изненадаме едно интервю с вътрешния министр на Тунис, направено в Алжир. Той каза, че Либия ще бъде бомба с закъснител за своите съседи. Е, трябва да ви кажа, че по отношение на Алжир можем да говорим за изчезнали е, от Либия джипове, бойни самолети и така нататък. Очаква се те по някакъв начин да бъдат използвани в Алжир. Това беше споменато и в интервюто, за което говоря. Сътрудничим ли с страните от Арабската лига, за да се стигне до вътрешен диалог и освен това какво правим с петрола на Либия? Имате думата. Bueno, un conjunto de preguntas fáciles, como todo lo que tiene que ver con. Зададохте ми немалко и нелеки въпроси. Ще се опитам да отговоря на колкото се може повече от тях международните консултации са съседни на Либия страни и страните от Персийския залив. Те са от основно значение. Без тези консултации не бихме могли да постигнем нищо. Както заявиха и доста от вас, има субекти в региона, които оказват въздействие и играят важна роля. Сред тях са Египет и Египет страни, които не са непосредствени съседи на Либия, като например Турция, Катар, Арабските емирати. Всички тези държави оказват огромно влияние върху Либия. Всички те към момента подкрепят инициатива там. Предложението ще бъде представено с подкрепата на всички държави, за които ни е известно, че оказват въздействие върху страните в конфликта. Конференцията, която ще се проведе утре, тя ще се проведе по инициатива на групата P3 плюс 5 трите постоянни членки на съвета за сигурност, плюс още пет държави Италия, Испания, Германия, Малта и Европейския съюз. Групата П3 плюс 5 отблизо следи всички усилия на ООН. Работата на тази група също е много важна за нас. Не възнамеряваме да изключваме когото и да било. Групата проявява готовност да разговаря с всички заинтересовани страни. Бяха създадени различни формати, например в Мадрид и в Нью Йорк. Бе създаден форматът P5 плюс 5. Има и още един формат, който включва държави от региона и страните от Персийския залив. Предстои среща в този формат. Стремим се към създаването на подобни различни формати като категорично заставаме зад усилията на международната общност и на ООН, усилия за установяване на контакта с всички заинтересовани страни. Много е рано за да кажем дали резолюция 2174 ще се увенчае с успех – тя залага на целенасочени санкции спрямо всички онези, които не се вписват градивно в политическия процес или подриват сигурността на Либия. В момента се водят консултации с съвета за сигурност, за да се установят тези субекти да се установи кои са онези, които постоянно отправят заплахи или водят военни действия в отделните региони на страната. Консултациите целят да се идентифицират и онези политически групи, които упоручават или дори предотвратяват намирането на политическо решение. Мисията, ръководена от мен, участва в процеса, но не оказва пряко сътрудничество, що се отнася до постановяването на санкции. Много активно се работи обаче във връзка с санкциите. Мисля, че скоро ще бъдем свидетели на първи резултати. По въпроса на господин Панцери, Ще отговоря и на въпроса на господин Нарт. Инициативата, за която говорихте, включва не само политици, В разговорите ще участват не само политици, но и хора свързани с законодателната власт. Ще бъдат включени представители на общинските комитети, които са демократично избрани институции, ще бъдат включени представители на други демократични институции и на гражданското общество. Процесът ще бъде много приобщаващ. Ще се водят срещи с паравоенните групировки, на следващ етап с водачите на племена и кланове, структури, които са много важни в Либия. На следващ трети етап ще се проведат разговори с политическите партии. Водачите на клановете и племената играят по-важна роля в източната и южната част на страната. А в други части на страната по-значима роля играят политическите партии. И така, както казах, процесът ще протече на три етапа. Това ще бъде един много приобщаващ процес, в рамките на който ще се проведат широки разисквания. Ще включим различни представители на либийската общественост, като ще им дадем възможност да се възползват от последния си, както каза госпожа Гомеш, шанс ще бъде изготвена пътна карта за сформирането на правителство на националното единство, както и за даването на нов тласък на процеса по изготвяне на конституция. Конституцията може да бъде приета съвсем скоро, според нас. Ще може да бъде проведен и референдум при условие, че в страната се възцари стабилност. Ако преминем успешно през този първи етап, ще можем да започнем работа и по другите все още нерешени институционални проблеми. От голямо значение е провеждането на политически процес, в който да участват всички представители на клановете, племената и политическите партии. Това е процесът, който общо описваме като процеса Гадамес 2. Това е план Б, но трябва да имаме и план С Положението се влуши до толкова, че в момента е трудно да се каже дали политическият процес ще бъде овенчан с успех или не. Тоест ще трябва да заложим и на други формати, като например разговори с участниците във въоръжения конфликт. Тези формати по-скоро ще наподобяват традиционна мирна конференция. Процесът ще е много труден. Днес в източната част на страната отново станахме свидетели на бомбени атентати. През изминалите 10 дни бяха използвани самолети, бяха използвани по начин, който много силно разтревожи международната общност. Това обаче няма да ни възпре от търсенето на други решения, на альтернативи на политическия процес. Нямам информация за обучаването на членове на паравоенните групировки. Само съм чел за този проблем. Знам, че в Обединеното кралство има хора, които са участвали в нападения, но нямам конкретна информация за хора обучени в Обединеното кралство или други европейски държави. Нямам информация за джихадисти обучени там. Същото въжи и за обучението на джихадисти в Катар. Имам доклад, информация по този въпрос, но аз лично не мога да кажа нищо конкретно. В момента Катар много активно работи за намирането на политическо решение. Немалко от заинтересованите страни осъзнават, че Либия е на ръба на хаоса. Никой не би искал в Либия да се възцари пълен хаос. след неодавнашните въздушни нападения на изток в Бенгази възникват някои въпроси. Става дума за паравоенна групировка, а не за въоръжените сили на Либия. Единствената реална възможност за борба срещу тероризма е на ниво държавни институции вторият въпрос. Не е ясно какви са реалните намерения на генерал Хафтар през февруари той за пореден път постави под въпрос демократичните институции. Възползва се от военно-въздушните сили и от други военни средства. като извършва нападения не само срещу терористи, но и срещу цивилни граждани. Не е така следва да се борим срещу тероризма и терористите. На моменти с подобни действия дори може да се постигне обратният ефект. Срещу генерал Хафтар могат да се обединят хора, които не би следвало, според мен, да се обединяват. Генерал Хафтар обедини тези хора срещу себе си. Имам предвид, например, Асар Ал-Шария. Действията на международната общност по-скоро биха били по-ефективни от действията на господин Хафтар. Онова, което той прави, не е от особено голяма полза, според мен. Най-доброто, което може да направи, е да даде възможност за провеждането на политически процес, вместо да поставя под въпрос изграждането на демократични структури в Либия. Знаем, че то ще отнеме известно време и ще изиска огромни усилия, както на вътрешно, така и на външно ниво. А, що се отнася до решението на съда, както вече казах, много трудно ще бъде да вземем отношение поради редица причини. Една от тях е, че съдът постанови своето решение, използвайки инструменти за сплашване – но през изминалите месеци в Либия през цялото време действаха паравоенни групировки. Това предизвикателство не е нищо ново. Промени се естеството на паравоенните групировки в Триполи, но те са факт, бяха факт и в миналото. Положението в никакъв случай не е леко. Въпросът се свежда не до правни аргументи. Въпросът е политически. Дори и да имаше ясно тълкуване на решението на Върховния съд, в Либия щеше да има политически проблеми. Трябва да се намери решение на политическите проблеми на страната. Това трябва да бъде насърчено от международната общност. В процеса Гадамес 2 ще се включат племената и водачите на племена. Отговор на първия въпрос на господин Нарт. Вторият ви въпрос бе много сложен. Либия има сухоземна граница от, с дължина 4000 км, което много осложнява положението. Свидетели сме на трафик на хора, трафик на наркотици в региона на Сахел. Южната част на Либия е особено податлива. Разполага с много малък капацитет за справянето с трафика на хора и трафика на наркотици. Европейският съюз има своя мисия за граничен контрол. Да се надяваме, че тя скоро отново ще се завърне в Либия. Работата ни на ниво ООН се извършва с, в тясно съдействие с Европейския съюз. Либия и други държави в региона трябва да бъдат подпомогнати, тъй като нямат необходимия капацитет. онези, които се противопоставят на намирането на политическо решение. И в двата лагера има екстремисти. В лагера на ислямистите някои са близо до джихадизма, до радикалния ислямизъм. Това са хора, които не подкрепят намирането на политическо решение. Някои от тях наскоро участваха в демонстрации в Триполи, демонстрации срещу ООН, срещу провеждането на диалог. За щастие тези хора са мълцинство. Болшинството, умерените ислямисти, в момента подкрепят намирането на политическо решение. От другата страна също има група по-умерени субекти, които подкрепят политическия диалог. Има и мълцинство от екстремисти, според които ислямистите без изключение са терористи и с тях не може да се разговаря. Тези екстремисти най-вече, що се отнася до някои от най-радикалните въоръжени групи, групировки, не отправят ясен сигнал за това, че ще подкрепят политическия процес. Но ние поддържаме връзка с тях. В отговор на вашия въпрос за паравоенните групировки. Да, разбира се, че разговаряме с тях. Не би имало полза от насърчаването на политическо споразумение, ако не привлечем и въоръжените групировки. Не можем да вземаме решения, които след това да наложим Не можем да намерим решение на кризата в Либия, ако не привлечем по някакъв начин и паравоенните групировки. Те ще бъдат част от процеса, на който поставяме начало сега. Въпроса на господин Кастолдо за опасността от разделение и разпокъсване. Либия вече е разделена. Това е действителността. Страната има два парламента, и две правителства на изток преобладават силите на групировката Хафтар, например. Затова е много важно да се създадат възможности както за Либия, така и за международната общност. В момента трябва да се възползваме от последния си шанс. Същото въжи и за Либия. Южната част на страната също има своята динамика. Както каза един от колегите ви, трябва да работим за преодоляването на това разделение, за обединението на страната. Съгласен съм с вас за това, че от 2011 година насам международната общност отсъства. Тунис може да изиграе съществена роля, тъй като се ползва с голямо влияние както на Запад, така и в Триполи. По въпроса за миграционните потоци, не става дума за политически групи или паравоенни групировки. Не те контролират миграционните потоци. Но в момента е много трудно да се даде оценка на ситуацията поради противопоставянето в Либия и поради факта, че няма реално действаща полиция и администрация. Много е трудно да дадем отговор на въпроса за това дали кой всъщност е мафията и дали тя отговаря за трафика на хора и наркотици. Важна роля играят джихадистите. Кои са всъщност те? Повечето от тях не са сключили политически съюз с Ислямска държава. Повечето от тях са традиционни джихадисти. Има една група, групата Ян Шугра, която заяви, че има връзки с ислямска държава. Това не е много голяма групировка, но въпреки това действията и са повод за загриженост. Има и други групировки, като Ал-Шария и Дарда, които са терористични групировки. Има и други групировки, като Ал-Шария Ислям и други, които са особено активни в Дарда. Не мисля, че има особено широко присъствие на привърженици на бившия режим на Кадафи. Има някои групировки, някои субекти, които се възползват от фигурата на Кадафи в фразеологията си. Но като цяло присъствието на бивши поддръжници на режима не е толкова широко. Опитваме се да привлечем онези, които искат да участват в изграждането на една демократична Либия. Някои бивши привърженици на режима се опитват да се месят, заявявайки, че режимът не е трябвало да бъде свален. Напълно съм съгласен с вас за това, че без международна подкрепа няма да може да бъде постигнато споразумение. Подкрепят ни държавите, които играят най-значима роля в региона, подкрепя ни Европейският съюз. Трябва да избегнем грешките от миналото. Ако Либия продължи да бъде разделена, няма да можем да намерим окончателно решение. Крал Идрис и семейството му Семейството на крал Идрис може да изиграе определена роля, най-вече тъй като оказва въздействие върху някои племена в източната част на страната, които могат да бъдат част от общото решение. Но поне в краткосрочен план, според мен, няма вероятност в Либия отново да се установи монархията. Не мисля, че можеше да бъде запазен режимът на Кадафи. Не смятам, че имаше някаква альтернатива на действията, които бяха предприяти. Или трябваше да позволим на силите на Кадафи да извършат ужасяващо кръвопролитие в Бенгази, или трябваше да ги спрем и да дадем възможност на революционните сили да наделеят, както и направихме. Не смятам, че ще има време за... ще щеше да има време за дипломатическа инициатива, тъй като силите на Кадафи вече бяха на територията на града. Установено е сътрудничество с Африканския съюз. Тази вечер ще отпътувам за Исламабад. Там ще се срещна с групата за контакт, създадена от Африканския съюз. Утре в Судан ще се срещнат представители на съседните на Либия държави. Целта на срещата е да се установи сътрудничество с ООН. Те ще изложат и подети от тяхна страна инициативи. По въпроса за финансовите активи, този въпрос ще бъде обсъден на срещата на ниво министри, която ще се проведе тук. Много тревожна е възможността за използване на финансовите активи от някои групировки. Това трябва да бъде предотвратено. На вас се пада отговорността. Благодаря ви, господин Леон. Пожелавам ви успех. Защото само успех е нужен, за да подобрим положението на народа на Либия. Председателят, уважаеми колеги, сега ще преминем към един въпрос, който ще ни занимава още много дълго време. Става дума за технически доклад. Доклада, по който аз имам честа да работя. Има ли бележки? Няма. Нека тогава пристъпим към гласуване. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Още не. Край на гласуването. Благодаря на докладчика за отличната работа. Закривам заседанието. Was? Das war doch mit Durchschlagskraft vorgetragen. Ne?